Линда Месмекер за средносродничния преглед на стратегията на Европейския съюз за биологичното многообразие. Господин Демесмакер, имате думата. Dank u wel, voorzitter, eh, meneer de commissaris. Collega's, investeren in natuur en biodiversiteit moet centraal staan in... Благодаря много, госпожо председател. Грижата за природата и за биологичното разнообразие трябва да е в uh, сърцевината на е, една приобщаваща Европа. Биологичното разнообразие има много големи социално-економически предимства. Една от шест, е, е, едно от шест работни места по един или друг начин зависи от природата. Натура 2000, Европейската мрежа за защитени територии – прилага мерки, е, чиято загуба би ни струвала 6 милиарда евро годишно. Загубата на биологично разнообразие е много сериозна заплаха, но за съжаление в Европа не успяваме да приложим стратегията за биологичното разнообразие достатъчно добре. А всъщност проучванията показват, че с целенасочени усилия могат да се постигнат успехи. Но въпреки това, само 3% от биологичните видове и 16% от хабитатите са в добро състояние и се опасявам, че през 2020 година няма да сме изпълнили целите, които сме си задали за изпълнение до този срок. Трябва ни по-добре приложение, по-добър мониторинг, по-добре управление и е необходимо биологичното разнообразие да бъде включено във всички области на политиката по по-интегриран начин и е, да е, засяга всеки отделен гражданин, да достига до всеки отделен гражданин. Директивите за птиците и хабитатите не трябва да се а, преразглеждат. Напротив, те трябва да продължат да действат с пълна сила. А, защото ако ли не, ще преминем към дълъг период на несигурност и политиката в областта на околната среда на Европейския съюз ще бъде отслабена. Проблемите не са в правните текстове, са по-скоро в самото приложение и в управлението. И моето становище получи е, почти единодушна подкрепа в Комисията по околна среда. Надявам се, че ще има силна подкрепа и утре при гласуването, за да има ясно послание към комисията. Повече от половин милион граждани завиха своята позиция също с кампанията Nature Led. Самата комисия подчерта колко важни са директивите за птиците и местообитанията и тяхното приложение. Много е важно да се има предвид, че е, тези директиви могат да постигнат добри резултати само ако се прилагат е, правилно. Господин Вела, е, бяхме заедно на едно посещение в пристанището на Антверпен и там много добре видяхме, че има начин да се съвместят усилията по индустриалната дейност на пристанището и защитата на уязвими представители на флората и фауната около пристанището. И така, съвсем не е нужно да се преразглежда нито едната, нито другата директива. Но трябва да се положат специални усилия, за да се прилагат тези директиви добре да се гарантира чрез усилия на комисията да се обменя добра практика, да се спазват насоките, да се признават тези насоки и да се сложи край на несигурността, свързана с проверката за целесъобразността на правните текстове в областта. Ако искаме действително да постигнем целите, които сме си заложили за 2020 година, трябва много сериозно да се захванем с приложението на тези директиви. Надявам се, че комисията ще а, излезе с допълнителни усилия и инициативи, за да се спре загубата на биологично разнообразие за зелена инфраструктура и инициативи е, за защита на биологичното разнообразие извън териториите, е, които подлежат на специална защита. Специално трябва да се защитават опрашващите насекоми. Това е от интерес е, за хората, за економиката, за околната среда, за бъдещите поколения, така че се надявам на вашата подкрепа да защитим околната среда. Нека да благодаря на колегите, докладчите и сянка за конструктивната съвместна работа. За мен беше чест и удоволствие да работя с вас. Благодаря. Господин Вела има думата от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на парламента. Преди всичко искам да благодаря на господин Марк Демесмекер за доклада, Искрено ви казвам, че за мен е голяма чест да мога да допринеса за разговора относно постигането на целите до 2020 година. Утре ще бъде представен за одобрение документът, който набляга на значението на биоразнообразието и екоуслугите за човешкото и социално развитие. Но в доклада също се чува и един тревожен глас за опазването на природата и нейните ресурси. Дълбоко вярвам, че е, той ще допринесе е, за е, постигането на трудната ни задача да сме на нивото на целите, които сме си поставили за 2020 година. Напълно съгласен съм с господин а, Марк а, Демесмер. Ние дори не сме стигнали на половината от пътя към целите си и това има много тежки последствия за способността ни да гарантираме продоволствената сигурност, економическото и социалното развитие, както и да намалим последиците от измененията на климата и да изпълним в тази връзка своите задължения, включително неодавна приетата програма за устойчиво развитие до 2030 година. Несъмнено, комисията внимателно ще разгледа всички препоръки за действия, които дава Европейския парламент и е, за доизграждане на стратегическата рамка на европейско равнище трябва да се работи усилено на практика, да се активизират всички заинтересовани страни във всички области, е, които допринасят е, за изпълнението на нашите ангажименти за биоразнообразието. Особено природозащитното ни законодателство за запазване и развитие на Натура 2000, най-вече за морската среда, гарантиране на финансирането на обектите от, от Натура 2000. Проверката на пригодността е процедура, която предизвика много жив интерес. Над половин милион граждани се включиха с отговори на зададените от комисията въпроси това показва колко голямо значение гражданите придават на биологичното разнообразие. Проверката на пригодността ни дава добра възможност да помислим как Природозащитните директиви като ключови инструменти за постигане на нашите цели за био, биоразнообразие са както ефективни, така и ефикасни. Все още има открити въпроси по отношение на ресурсите, споделянето на опит и знания, както и ангажирането на всички заинтересовани страни. Трябва да обърнем особено внимание на всички е, тези все още нерешени въпроси. Искам да уверя парламента, че ние сме е, на път през пролета да приключим е, своята проверка на е, пригодността и да представим резултатите по-късно през годината. Да, природозащитните директиви имат решаваща роля за недопускане на загубата на природно разнообразие, но трябва да направим и допълнителни стъпки за опазване на услугите за екосистемите и биологичното разнообразие, а те излизат далеч отвъд Натура 2000, защото биоразнообразието трябва да бъде отчетено като важен елемент в нашите програми. Нашата стратегия за биологично разнообразие зависи в крайна степен от ангажираността на обществото за това дали то действително иска устойчиво производство и потребление – трябва да са по-добре информирани грани, гражданите за състоянието на природата и биоразнообразието. Не защото те са а, блага и ценности сами по себе си, но и защото те са основа а, на нашето обществено-економическо развитие и благосъстояние. Това трябва да стане съвсем ясно и да бъде основа за всички наши планове и решения. Средносрочният преглед подчертава значението на селското и горското стопанство – на тях се падат не по-малко от 80% от земите в Европейския съюз. Важна е и морската среда, рибарството, както и политиката за развитие и търговската политика. Без тях не може да се намери сполучливо решение за недопускане на загуба на биоразнообразие. Има много добри примери за практика, която може да бъде разпространена, за да покаже, че са постижими целите за биоразнообразието до 2020 година. Приемането на регламента за застрашените и ценни видове, мисля, че е много важен стимул за практически действия и за преодоляване на една от основните причини за загуба на биоразнообразие в Европейския съюз. Както знаете, комисията много енергично направи списък на инвазивните е, видове, които представляват заплаха и е, той ще бъде актуализиран и прият тази година. И най-сетне на глобално равнище ние трябва да изпълняваме нашите международни финансови ангажименти – за да се преодолеят причините за глобалната загуба на биоразнообразие чрез производство, търговия и потребление. Мисля, че със съвместни усилия до 2020 година ще имаме положителен пример, който ще бъде важен за постигане на целите на устойчивото развитие. Благодаря ви за вниманието. И сега от името Комисията за развитие, господин Себастия. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за предложения доклад, изключително изчерпателен и необходим. Поздравявам колегите, подготвили текста. Наистина най-важните искания са включени в него. Стратегията за сътрудничество и развитие е, на е, разнообразието, биологичното разнообразие в Европа. Това е изключително важно. Политиките в тази област са изключително важни. Подкрепяме всички хора по места, които а, е, а, по този начин ще а, могат наистина да получат подкрепа а, за защита на застрашените видове. Открич Това е също така подход, е, насочен срещу консумеризма в полза на биологичното разнообразие. Подканя ви да гласувате положително, за да може разнообразието да бъде от изключително важно за Европейския съюз. Председателката прекъсва оратора. И така започваме с е, политическите групи. Господин Линс, най-напред ЕНП минута. Господин комисар, госпожа председател, уважаеми колеги, нека да благодаря на докладчика е, за откритото и широко сътрудничество ЕНП подкрепя една силна, съсредоточена реакция на Европейския парламент по отношение на стратегията за биологичното разнообразие. И аз като докладчик в сянка на ЕНП съм против преразглеждането на директивата, но също така, е, като цяло, мисля, че по-важно е не да се преработват законодателни текстове, а да има политическа воля за тяхното прилагане. И трябва да се предприемат мерки е, за е, едно всеобхватно един всеобхватен подход към биологичното многообразие. Това означава да има широко приемане и подкрепа от страна на всички заинтересовани страни. Защитата на природата не трябва да а, се случва без ангажираното участие на селските стопани, например. Трябва да имаме предвид а, какви са възможностите за адаптация в рамките на сегашното право. Колеги, моля ви, спазвайте времето си за изказване. Подсеща председателката госпожа Каденбах. Госпожо председател, господин комисар, две са посланията ми. Първо, много сериозно трябва да гледаме на биоразнообразието. И второ, Европейската комисия ясно се ангажира, както чухме и е, сега с, тов, с позицията, че не е необходимо преразглеждане и промяна на двете директиви. Трябва да обърнем внимание на начина по който те се прилагат на практика, за да се постигнат устойчиви резултати по отношение на биологичното разнообразие. Ако решим да ги променяме, ще отворим котията на Пандора – трябва ни разнообразие. Трябва ни опазване на околната среда. Не ни трябват промени в директивите, а по-скоро ни трябва подкрепа в тяхното прилагане, защото там именно са реалните проблеми. Голям брой държави членки изостават и, и именно на там трябва да окажем засилен натиск. 150 биологични вида се губят дневно в света, те изчезват безвъзвратно. Качеството на въздуха, на почвите, качеството на нашите екоуслуги трябва да бъдат категорично повишени. Ето защо трябва да прилагаме директивите. Всички проучвания на общественото мнение сочат, че гражданите подкрепят принципа за поддържане и опазване на биологичното разнообразие. Нека не внасяме несигурност и недоумение сред гражданите. Те са наясно каква е позицията. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател. Колеги, несъмнено, Биологичното разнообразие трябва да бъде опазано и Полша е една държава, в която има наистина богато разнообразие. Докладът на господин Демес Макер насочва вниманието именно върху проблемите и временната стратегия насочена към защита на биологичното разнообразие. Обаче, законодателството във връзка с шистовия газ, добива на шистов газ, наистина ще доведе до невъзможност за добиването му. Необходимо е наистина да се а, постигне независимост а, на доставките на газ от Русия. А, тогава ние трябва да изградим добив на шистов газ, който обаче да не наруши биологичното разнообразие в крайна сметка е нужно да не бъде по-опасна тази дейност от друга. Така, следващия оратор, господин Бердер. Госпожа Бердер. Ясно е какви са резултатите от, от прегледа в средносрочен план. А именно, ако не се засилят усилията на държавите членки, няма да се справим с постигането на целите за 2020, така както не успяхме да го направим през, за, до 2010 година. Има ясни стандарти за защита на околната среда и те са заложени в директивата за птиците и в директивата за местообитанията. Хиляди биологични видове в Европейския съюз се радват на защита и 300 милиарда годишно са ползите от защитата на тези видове, ако се преразгледат текстовете сега, това ще доведе до правна несигурност и е, много добре знаем какво ни е необходимо да се прилагат е, съществуващите текстове по-добре. Ако загубим биологично многообразие, ще се загубят 50 милиарда годишно в а, е, поради загубени природни услуги. Да не говорим за климата и състоянието на континента като цяло. Господин комисар, няма време, трябва да се действа. Ще поемете ли ангажимент да работите със съвета за по-добро спазване на регламентите, защитаващи биологичното многообразие? Знаем какъв е проблема. Страните не прилагат директивите, отказват да поемат отговорността си. И за това е много разочароващо, че няма представители на съвета тук днес. Ще приложите ли европейска правна рамка за, евро... за инспекции на околната среда? Гражданите гледат към нас и искат по-добри инструменти, за да могат да поставят своите правителства под отговорност. Благодаря. Euh, Няма да приемам въпроси с синя карта, тъй като много изоставаме от графика. Дебатът е много дълъг и има още изказвания. Госпожа Бойлан. Благодаря. Биоразнообразието в Европа е в криза. И е, това се вижда и в средносрочният преглед е, на комисията. Нищо не се прави в достатъчна степен за намаляване е, на разрушаването и влушаването на състоянието на екосистемите. Слушах комисарят, но не чух той категорично да отхвърля възможността за преразглеждане на двете директиви. Те доказаха колко важни са за опазване на местообитанията, на видовете, най-общо казано на природата. Ние категорично се възпротивяваме на всякакво преразглеждане на тези директиви. Проблемът е не в самото законодателство, а в начина по който то се прилага. Утре Европейския парламент ще присъедини своята позиция към ясно изразеното становище на над половин милион европейски граждани. Чувате ли ги, господин Вела? Благодаря. Госпожа Алкен има думата. Благодаря, господин Демесмакер, за отличния доклад и е, наистина отличното сътрудничество с групите. Изключително важно е наистина да чуете всичко това, господин комисар, всичко, което следва да изпълним. Онова, което чуваме, наистина богата програма, но в крайна сметка какъв може да е резултата? Правна несигурност. Е, не бива да си мислим, че с написването директивите сме си свършили работата. Те трябва да бъдат въведени в изпълнение, трябва да има мерки за контрол. Необходимо е да чуем каква е оценката, нужно е да чуем констатациите. Зная, че наистина има много натиск в, в, към комисията по този въпрос. Аз съм обаче, мисля, съгласна и с много други мои колеги. Не искаме да ви подкрепим. Всички ние съвместно искаме да защитим нашата природа. И искам тук а, да спомена и конвенцията от Орхус. в крайна сметка, когато се налага, трябва да стигнем и до съдилищата. Това са добри инструменти. Нека да ги използваме. и с слушайте всички страни, парламента, регионите, съвета и нека да действаме. Благодаря. Следващия оратор. Господин Афронте, благодаря. Докладът е отлично изработен от докладчика. Пълен, задълбочен с необходимите предложения подкрепям идеята, че утре е, той ще получи е, широка е, подкрепа от всички в пленарната зала. Не можем да не се присъединим към целите за е, опазване и развитие на биоразнообразието до 2020 година. Поставени са едни конкретни е, цели. Е, също така се отчита, че ние все още не сме стигнали до средата на процеса на изпълнение. Прави се малко за опазване на биоразнообразието и за спазване на всички норми за защита на природата и на видовете. Такава грижа ни им дължим и за това се обръщам и към господин комисаря. По-добро изпълнение, а не промени на двете природозащитни директиви. Благодаря. Госпожа Юза има думата. Сеньора президента, сеньор комисарио, благодаря, госпожо председател. Наистина, изключително важна е тази тема за всички нас, включително и за моята е, страна, защото наистина имаме голям принос към Натура 2000. Нашите територии са най-големи. И а, е, съществуващата нормативна уредба, както вече всички колеги казаха, е много добра. Наистина, нека да а, а, бъдем в състояние да констатираме, че наистина, изпълнявайки тези нормативни актове, ще стигнем до положителни резултати, които са в полза на биоразнообразието. Нека да укрепим изпълнението на съществуващите нормативни актове. Промяната в законодателството просто ще ни върне назад. Е, стратегията за биологично разнообразие е, е много добра и трябва да се изпълнява. Сега най-важното е комисията, заедно с държавите членки в тясно сътрудничество, да предложат насоки, които да бъдат ясни, е, за приложението да бъдат кратки и да бъдат категорични за изпълнение. В противен случай ще стигнем до сериозни проблеми включително и в моята а, страна. Имайки предвид увеличаването на популацията на някои видове, които водят до сериозно увреждане на някои место питание по-нататък. Също така нямам време, бих искал да говоря и за птиците, но до тук благодаря. Госпожа Брианом, една минута. Благодаря, госпожо председател биоразнообразието е, е една е, хуманна кауза, която ни помага да се борим и с измененията на е, климата. Големи са економическите предимства от биоразнообразието. Създават се работни места. 50 милиарда годишно могат да бъдат загубени, ако не се прилага правилно Натура 2000, срещу само 12, които трябва да бъдат инвестирани, за да може да се реализира пълноценно. Необходимо е всички заинтересовани страни да участват активно. Трябва да работим заедно. Научни работници, земеделски стопани, горски ловци, рибари, ангажирани в а, транспорта, в пристанищата, иначе няма да можем да постигнем нищо. Благодаря. Господин Гербранди, една минута има. Благодаря, госпожо председател. След като предходната европейска стратегия за биологичното разнообразие напълно се провали. През 2011 година аз бях докладчик по темата на Европейския парламент. И тогава взехме решение нещата този път да бъдат различни. Почертахме колко важно е биологичното многообразие за е, цялото човечество и подкрепихме това твърдение е, единно от всички краища на тази пленарна зала. Е, в някои области има такива мерки, но в е, общата сълскостопанска политика, не сме постигнали повече устойчивост нито в политиката за сближаване. И така през 2016 година е, вече можем ясно да заявим, Европейския съюз вече се проваля в постигането на целите на стратегията. И така, господин комисар и е, отсъстващи господа от съвета, не е, разочаровайте 500 милиона европейци? Това е сериозен въпрос. Госпожа Рей. Госпожо председател, ние в ЮКИП вярваме, че е необходимо да опазваме естествените место обитание в Обединеното кралство и а, а, Европейски съюз. Аз принадлежа към а, съответната природно-защитна организация в моята страна, която се занимава с тези проблеми. И според нас наистина отговорността е национална тук и сме против а, европейско законодателство в тази област. А, които, които, хората, които най-добре могат да вземат решение по въпроса за местообитанията в Обединеното кралство, са британците. Това е изключително важно да се осъзнае. Що се отнася до промяната в климата, най-големия риск за дивия живот сега наистина е разрастването на жилищното строителство във връзка с увеличаване на солението и миграцията в Обединеното кралство. И ние ставаме свидетели наистина на изчезването на зелени площи и превръщането им в жилищни сгради. Благодаря. Заповядайте, господин Гамбус. Да, комисари. Е... Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Искам да поздравя преди всичко докладчика за добре свършената работа. Мисля, че трябва да отчетем състоянието на законодателството, но е време да обърнем внимание на начина по който се реализират реформите. Законодателството гарантира опазването и развитието на биологичното разнообразие в Европейския съюз. Необходимите политически и законодателни стъпки са вече направени. Подчертава се необходимостта комисията да предложи е, конкретните мерки за недопускане на инвазивни чужди видове, защото те представляват е, голяма опасност за местните видове и техните местообитания. Отрицателните последици е, трябва да бъдат е, неутрализирани на европейско равнище. Виждаме какво искат европейските граждани. Те настояват да се предприемат мерки. Благодаря. Господин Хайтема, уважаеми колеги, светът е изправен пред огромно предизвикателство. Става дума за необходимостта да се произвежда храна, също времено намалявайки натиска върху екосистемите. Това можем да го направим само ако работим заедно. Това ще го потвърдят и а, селските стопани и градинарите. Трябва да се намали въздействието на селското стопанство върху околната среда и да се подобри хуманното отношение към животните. Така че най-голямото предизвикателство тук е липсата на познание. Ако провеждаме едно модерно селско стопанство, ще успеем да го постигнем. В Холандия се приложи Натура 2020 по един много разумен начин, много интелигентен начин и това доказва, че здравият разум помага в тези усилия. Благодаря. Госпожа Кастингер. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Загубата на биологичното разнообразие на практика означава а, загуба на природа. Обратното е обогатяването. Така че наистина а, Стратегията 2020 се състои от 6 основни стълба, които ние трябва да извършим, за да наистина има биологично разнообразие. Според мен всички сме съгласни, че наистина трябва да заложим на по-доброто изпълнение на съществуващата нормативна уредба. Така че, когато става въпрос за тълкуването на сегашните директиви, е, е, всички колеги се изказаха по отношение на евентуалната ревизия. Мисля, че е необходимо наистина да има дебат по този въпрос. Проблема съществува от е, доста време. Нека не забравяме ролята на земеделските стопани. Тяхната роля е много значителна и те трябва да участват. Натура 2000 е добър пример в тази насока. Монокултурите са сериозен проблем а земеделските стопани имат конкретна отговорност за техните собствени земи, онова, което се случва там. Не бива да забравяме тези аспекти. Затова трябва да намерим начин да гарантираме изпълнение на законодателството, в което разполагаме. Така че нека да включим земеделските стопани в процеса, нека ги подкрепим, за да може наистина да има разнообразие в бъдеще. Много ви благодаря. Благодаря. Следващия оратор, заповядайте. Господин Дорфман, благодаря, госпожо председател. В доклада се поставя въпроса дали е разумен и достатъчен европейския подход към биоразнообразието? Но трябва да си зададем и още един въпрос. Дали нормативната уредба е подходяща и достатъчна? Някои животински е, видове са под режим за забрана на ловуването. Мога да ви дам примери с мечките, е, вълците – но дали така реално се допринася за биоразнообразието? Има райони, в които мечките и вълците представляват голям проблем за земеделските стопани. Животновъдите понякога просто не могат да се справят, не могат да изведат стадата на паша поради тази опасност не можем да проявим гъвкавост. Ние сме строго ограничени от програмата и според мен по тази тема ни трябват политически дебати, защото ни трябва разумност и сигурност, безопасност и устойчиво развитие. Иначе мечките и вълците ще се разхождат и фактически ще застъпят застрашават биоразнообразието. Господин Петър, ли има думата. Различности. Благодаря много. Биологичното разнообразие е много важно за нашето оцеляване. Ясно е, че ако продължим с практиката такава каквато тя е до сега, няма да постигнем целите. Ще постигнем резултати само ако подхождаме единно и от концептуална стратегическа гледна точка трябва да се промени парадигмата. Каква е положението с ефективността на нашите усилия? Ами, три четвърти от храните ни зависят от пчелите, а пчелите измират. Ако в селското стопанство се прилагат практики, които вредят на околната среда, ще виждаме подобни резултати и това трябва да се промени. Общата сълскостопанска политика трябва да бъде насочена към защита на биологичното разнообразие за в бъдеще. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Европска комисия о економским користима от Европска мрежа за... Благодаря, госпожа председател. Отбелязан е напредък, що се отнася до местностите, защитени в рамките на Натура 2000. Има видове, които са били на ръба на изчезването, но са били и съхранени. Все пак, онези, които смятат, че биологичното разнообразие не е, е застрашено, е, трябва да вземат предвид – и проучванията, които показват, че 80% от гражданите се безпокоят за многообразието. 98% от тях живеят на 20 км от територия на Натура 2000. Също време, но мерките за защитата на околната среда не трябва да вредят на местното население. Трябва да намерим добро равновесие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 възможности, които трябва да се обсъдят. Дебата днес показва, че сме убедени, че правото е добро. Проблемите са при неговото приложение. И тук трябва с пръст да бъдат посочени правителствата, защото правителствата винаги намират економически основания, поради които а, да обърнат кръп на защитата на околната среда трябва да променим начина по който подхождаме. И трябва да осъждаме нарушенията срещу околната среда, така както осъждаме нарушенията срещу правата на човека. Благодаря, госпожа председател, каза господин Мария. За действително селското стопанство играе важна роля за постигането на целите в областта на биологичното разнообразие. Също времено обаче трябва да има равнопоставеност между селските стопани. Не е допустимо селското стопанство в голяма част от е, Европейския съюз да няма каквото и да било влияние, когато се вземат решения за цените на дизела, а пък в Гърция тройката да налага своите правила – за дизела. Опитваме се да спасим нещо в нашата страна. Много е трудно. Госп... И след обсъждане комисията и други институции взеха решение да се внася нефт от Тунис. От една страна селските стопани се задушават от референдума, от друга страна те няма да спрат да се борят, за да продължат да оцеляват. Госпожа Мюллер има да... Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Мисля, че е, няма аргумент. Наистина трябва да против е, предложението за е, защита на биологичното разнообразие. Да, трябва да защитаваме биоразнообразието, но не бива да забравяме, че е необходимо да постигаме тази цел баланс с другите цели. Имам предвид горското стопанско и селското стопанство, например. Изключително голяма е тяхната роля при е, опазването на биоразнообразието и е, средносрочния преглед ни дава възможност наистина научно да анализираме е, всички проблеми. Сега, изявление във връзка с това, че горите се намират в много лошо състояние, 80% от горите е, не са в добро състояние, това не е научно казано. Някои от целите са необясними за мен. Ако искаме да отбележим истински напредък, тогава наистина трябва да имаме напредък по отношение на споразуменията с собствениците на земите и онези, които управляват и е, по-добре да събираме данни. Господин Ферейра. Благодаря. Разпокъсаността е, на местообитанията е един въпрос, който трябва да се реши успоредно с решаването на е, проблемите с инвазивните чужди е, видове и измененията на климата. Ето това са предизвикателствата, които стоят пред нас. Трябва да положим особени усилия за опазване на биологичното разнообразие можем да променим политиката, която оказва влияние върху биоразнообразието, най-вече по линия на практиките в селското стопанство, регламентирането на въпроса за инвазивните чужди видове и други специфични въпроси. 1% от БВП на Европейския съюз е предназначен за инструмента LIFE, който може да бъде използван в тази посока. Благодаря. Господин Ент, да, разбира се, напълно подкрепям многообразието в мой избирателен регион, както в моята страна, така и в Европа. Изключително различните влажни територии, важни за защитата на някои от нашите видове птици. Много съм съгласен с големи аспекти от доклада и от директивите. Аз също искам те да бъдат защитени. Обаче, когато става въпрос за самия доклад, тук трябва да внимаваме. Що се отнася до бюрокрацията? Когато става въпрос за рибите, подкрепяме политиката в областта на рибарството. А там, където е нужно да има местни решения, се предлагат централизирани. Ето, това означава, че ние разпознаваме проблема, но решенията са с обратен знак, които се предлагат. Благодаря. Благодаря. Приключваме с спонтанните изисквания. Господин Вела, ще бихте ли обобщил? You, благодаря, госпожо председател. От името на Европейската комисия благодаря на парламента за изключително откритият ангажимент поет в подкрепа на нашата природа. Обеден съм, че когато се приеме тази резолюция заедно с заключенията на съвета от миналия декември, ще можем наистина да подпомогнем Европейския съюз да постигне своите цели в областта на околната среда да. Средносрочния преглед, доклада на парламента, заключенията на комисията отправят ясно послание за значимостта на а, ефективно постигане на целите в областта на биоразнообразие. Европейският парламент а, има много важна решаваща роля при а, постигане на целите в тази насока, както се повдига осведомеността по биоразнообразието, така и обвързването на тези цели с други европейски политики и трансформирането на тази резолюция в конкретни решения и стъпки в европейската политика и финансиране. Съгласен съм напълно, че е нужна подкрепата на всички заинтересовани страни. За мен това е изключително важно. Всяко едно законодателство, което обаче няма нужната подкрепа, много трудно ще се изпълни. Съгласен съм, и с много от депутатите, които се изказаха по отношение на значимата роля на Европейския съюз при изпълнението. Наистина държавите членки, както каза и госпожа Катрин Биердер, че трябва да ускорят процеса на въвеждане на изпълнение. Бе ми да зададен въпрос каква е моята позиция. Моята позиция тук всъщност е не е само моя лична. Тук е позицията на цялата колегия а, по тези проблеми. Наистина има съществуваща нормативна уредба, но е необходимо да направим всичко по силите си, за да постигнем целите 2020. Отбелязах си казаното от госпожа Окен, че ние трябва да работим наистина съвместно. Зная колко а, искрено бе казано това, но уверявам ви, а, всички членове на Европейската комисия устояват както биоразнообразието, така така и ролята на нашата природа. По много отказаното от вас, много уважавани госпожи и господа депутати, именно във връзка с ангажирането на замеделските стопани. Напълно съм съгласен. Ние говорим по въпросите на изпълнението, но нека да не забравяме, че в крайна сметка докладите, средносрочни е, докладите във връзка с състоянието на природата, наистина очертават конкретни цели, не точно във връзка с изпълнението и причини във връзка с изпълнението и някои от тях не са селскостопански по своя характер, а са свързани с лоши практики в земеделието. Изключително важни са, че акцента в ОСП следващите години трябва да бъде насочено именно към мерките за биологично разнообразие на национално и местно ниво. И имайки предвид тяхната роля при управлението на ландшафтите, наистина земеделските стопани трябва да получат стимули за успешно извършена работа в полза на обществеността. Постигането на целите по биоразнообразие е изключително важно за цялото общество, включително и на самия земеделски отрасъл. Мисля, че както и каза господин Костингер, да, земеделските стопани трябва да бъдат част от решението. Приключвам по един положителен начин и положителна светлина. Биоразнообразието и стратегията дават възможност за е, както тревоги, така и оптимизъм. Е, и това е изключително важно да бъде анализирано, имайки предвид напредъка, постигнатото до сега. Ние сме заложили сериозна политическа рамка, върху която трябва да стъпим. Имаме натрупан положителен опит, който можем да изведем полуки, а също така имаме все повече е, знания в областта на взимането на решението. Когато се разшири участието на всички заинтересовани страни и на обществеността, съм сигурен, че ще можем да стигнем до защита на биоразнообразието и съвместно ще можем наистина да постигнем нашите цели в тази насока. Наистина, по отношение на разискваните директиви, мога да кажа, че те не са само цел. Те са средство за постигане на целите, стратегите от 2020 и целите от 2020. Нашите директиви според е, мен трябва да бъдат изпълнявани. Трябва да работим със съвместни усилия, за да постигнем заложените цели. Много благодаря.